Поздравления за докладчика госпожа Габриел. Grazie, buongiorno, chi deve uscire per cortesia lo faccia. Е, колеги, ще ви помоля, ако няма да останете за обясненията на а, е, гласуването, да напуснете бързо залата. И така, Започваме с обяснение на вота по доклада на госпожа Изабел Тома. Това е северистичната част на Атлантическия океан, дълбоководни запаси и риболов в международни води. Аня Хазелкамп, две минути. Да, благодаря, господин председател. Моретата са големи, океаните са дълбоки но морското дърво трябва да се пази. 10 милиона са уникалните